Предложение за изменение на регламент е предложен от господин Стерони. Нов член да се вмъкне 42А. Господин Ефнер. Хефнер, докладчик за междуинституционалното споразумение за предаване и третиране на поверителна информация на съвета, външна политика, обща сигурност. По член 123 писмен изявления беше разширен това решение чрез изменение на господин Галтиери, за да се включи и законодателната инициатива. Предлага се да не изготвяме становище по предложението на електронното публикуване в официален вестник. И Различните делегации от комисията бяха обсъдени 14 юни в Конституционния съд на Карлсруе, но трябва да бъде потвърден това решение. бюрото за решение с известни ограничения, които не ни допадат, но ги приехме quale sia il nome. Ah, sì, prego, Guerrero. А, да, господин Гереро. Благодаря, господин председател. Моля да ме извините, че малко закъснях и може би сте го казали, но не съм го чул. Въпрос имам. Има ли група, която е поискала да се удължи срока за, е, във връзка с член 70, да се удължи с една седмица? Председателят няма проблеми. Не сме го обсъждали. Но ако докладчика направи подобно искане, не, не, не това предлагам. Имаше, мисля, предложение в този дух от ЕНП. Но аз съм за има такова предложение от ЕНП ли? Добре. Удължаваме с една седмица срока за измененията. Така, и сега преминаваме към точка 9, а именно е, доклада на Роберто Гуалтиери и Жасковски Е, беше потвърдено това, че ще бъдете съдокладчици. Може би е, имате някакво решение за метода на работа, господин Гуалтиери. Благодаря, господин председател. Доста сложен е този доклад. Така че ще ни е необходим достатъчно дълъг срок, за да го подготвим. Особено до изготвяне на първия проект за текст, защото според мен не можем да изложим само идеите си, а трябва да се опитаме така да подготвим анализа и да, че да можем да направим и предложение, да включим предложение не само на колегите, а от експертите, политическо-институционалната област, както и гражданското общество. Да съберем максимално становища. Що се отнася до метода на работа, Струва ми се, че ще е, трябва да изслушаме различни експерти под формата на публично изслушване, вероятно през есента. А, но не задължително може и преди лятната вакансия. Можем да поканим различни а, е, публични личности, с които да обменим мнения. няма да навлизам в дискусия по същество, но каква трябва да бъде нашата позиция, какви въпроси да се разгледат. Смятам, че трябва да започнем с анализ тъй като Лисабонския договор представлява една сложна реформа. Показала ни всички затруднения, с които е свързано подобно реформиране на договорите за Европейския съюз. От друга страна, не всички възможности, предоставени от договора, са използвани. От друга страна, веднага след влизането в сила на Лисабонския договор, бяхме свидетели на развитие на ситуацията, по-специално економическата криза, което доведе до съответни мерки от страна на Европейския съюз. Сега няма да кажа дали тези мерки са уместни или не, според мен не, но не това е същината на въпроса. Така или иначе, това ни даде възможност да обсъдим как да се тълкува текста на договорите, член 122а. Така че заобикаляме е, член 125 и а, е, да използваме а, е, инструменти извън а, Лисабонския договор. Механизма за стабилност е залегнал в договорите, но Не трябва да забравяме и данъчния пакт, и така механизма за стабилност, механизмите за контрол на бюджета, което в крайна сметка ни накара да отидем по-далеч от първоначално предвиденото, когато се изготвяше Лисабонския договор. Така че има тук едно двойно измерение. От една страна недостатъчно използвани възможности, от друга страна нови проблеми, на които договор не дава правилен отговор или поне ефективен отговор. Би трябвало да помислим по тези аспекти. Не е абстрактно, разбира се, а като се опрем на историческо-политическия модел – на базата на възникналите проблеми. Несиметричната ситуация между еврозоната е и и да се видят какви отговори се дават и какви възможности са залегнали в договора както по разширяване на обхвата на законодателните процедури, имам преди по-специално 136 член, който все още не е използван достатъчно, в пълна сила. Също така има и специфични процедури, засиленото сътрудничество, например. както инструментите, които засилват правомощията на Европейския съюз, е, клаузата за гъвкавост, например. Същевременно, е, разглеждайки всичко това, ще трябва да започнем да обсъждаме възможностите за развитие на договорите с оглед решаването на ново възникналите проблеми. Разбира се, не трябва да се ограничаваме само в економическото а, управление. Трябва да разглеждаме и а, свързаните въпроси, и интеринституционалния баланс, например. Е, председателя на комисията, на Европейския съвет, е, законодателните инициативи. Това ще залегне основно в доклада, който повтарям, че ще бъде много комплексен, е, защото ще изисква аналитична дейност, анализ, анализ, на промените след Лисабонския договор и за това трябва да се предвиди достатъчно дълъг срок и включването на различни а, експерти и участници в работата по този доклад. Не става дума само за двамата са докладчици. Благодаря. Сега ще дам думата на колегата Джасковски. Thank you very much. Благодаря, господин председателю. Аз с Съгласен с всичко казано от Роберто и мисля, че ви го казах това, че първата ми работа в академичната област беше, след като завърших университета, да изготвя полски анализ на групата, която подготвяше е, Амстердамския договор. Но това бе края на институционалните промени Така че правихме нещо доста по-различно. И о, още веднъж при Лисабонския договор, след като го разглеждахме, а, и малко по-малко от нас гласуваха за в сравнение с испанците. И дори с премиера Бузик искахме да отидем в Ниц и да лобираме дни наред, безсънни нощи. И тогава шефът ми каза, е, свърши добра работа, защото вече се сложи край на институционалните промени. Не искам да ви отекчавам колко пъти се повтаря това. От полската делегация неодавна хората а, казват, ами, замете за пример Конституционната комисия. Нищо не се случва там. А, хората не са прави. <clears throat> Защото такава е материята, институциите. А, трудна материя. Ние с Роберто се опитваме да сложим ред в нещата, да ги обединем. Обединим. Ние не сме а, така водени от амбицията да вършим нещо велико, но усещаме, че различни неща се казват и ние трябва да ги обединим. А най-важното е, че всички ние защитавахме Лисабонският договор, тъй като той означаваше да вървим напред, но сега вече, знаете, след като се поуталожиха нещата и вече виждаме как той се а, прилага, се питаме дали постигнахме повечето от тези свои цели, които си бяхме поставили, докато ги преговаряхме, а после и докато ги защитавахме. <clears throat> Тоест, дали сме постигнали институционален равновесие след фискалния пакт, трябва да помислим. Особено да се противопоставим на опасността от разпокъсаност в Съюза. и да предвидим всички възможни сценарии за бъдещето. Но също така и да обединим всички онези пунктове, които обсъждахме тук през последните три години. Да видим кои са приоритетите, кои са наистина много е, важните неща. Т.е. да държим е, насочен радара към тях, що се отнася до институционалните промени. Затова смятам, че ни е нужен този период на размишления – и по тази причина започнах а, с пример за тази група от 95-та година и ги посочих за пример, защото тогава един от анализаторите каза, че това е доста странна група, защото нито била група за размисли, нито била група а нашата цел беше да имаме обща позиция, да действаме и сега всъщност да действаме като една единна група. И не само да събираме и анализираме неща, но и да размишляваме върху това какво искаме да постигнем в бъдещето и какви са нашите приоритети. Сега ще дам думата по-нататък за колеги, на колегите ми защото за в бъдеще това ще са вашите приоритети е, по отношение как, на това как ще изглежда този доклад с така малко странно заглавие. Благодаря. Моля, бъдете кратки. Благодаря, господин председателю. Преди много време, когато бях студент по право, ми казаха, че когато Юстиниан, император Юстиниан, въвел своето законодателство, той смятал, че те са вечни, никога няма да трябва да се поправят. И, и във връзка с това казвам, че е добра тази идея, че внасяме такива промени, че те трябва да се направят. С други думи, няма така наречен край по отношение на тази работа. Трябва да а, признаем това. Слушах много внимателно и двамата оратори преди мен и подкрепя включването на външни хора, особено идеята за една конференция, Роберто. Еднодневно събитие, например, с участници, от всички заинтересовани лица. Те са много наистина, така че едва ли всички ще могат да бъдат представени, но възможно най-много. Ние гледаме малко по-различно на нещата от хората отвън. Ако видите какви са политическите развития, ще видите, че а, като че ли с, а, чувствата са по-различни а, и изпитваме известна неловкост от това, което става. И затова ни трябва нова, свежа кръв, нови презентации, защото като че ли това, което ние предлагаме, не е най-доброто, поне такъв ми е опита в а, с Унгария. И мисля, че сега имаме чудесна а, възможност за това. Знаем, че още от 2004 е, година го говорим, но не сме го решили. Аз е, се спирам на две области, е, които трябва да бъдат разгледани. Първата се отнася конкретно до надзора на правомощията, които се прехвърлят сега, които се вменяват и един по-широк проблем начина по който правомощията се упражняват в Брюксел. Част от това е политическа, част е правна. Защото смятам, че сме, е, тези правомощия стоят твърде далече от хората, в чието интерес е, съществуват. И затова трябва да помислим да намерим, и мисля, че ще го направим всички, един механизъм, с който да свържем правомощията тук, дадени в Брюксел, с хората. Трябва да си признаем, че общуването с половин милиард хора е нещо много трудно. И никак не се справяме добре в това отношение, което ще рече, че не трябва да мислим как да общуваме, а по-скоро едно качествено една качествена промяна. Дали са 500, дали са 10 милиона, не е толкова важно. Важното е да си даваме сметка, че съществува проблем в комуникацията. А, да цитирам Карл Маркс, количеството се превръща в качество. Едно от нещата, които бих предложил, е да гарантираме гарантираме по-силно присъствие от страна на Европейския съюз в държавите членки, до степен до която е възможно да участват в местните дебати. Тоест, да кажем, ние си даваме сметка, че заинтересованите лица в държавите членки, които, с които а, не непременно се общува посредством правителството, ние искаме да влезем във връзка с тях а, а, и да свалим всичко на ниво държава членка. Това означава радикално ново мислене. Да, да изоставим всички до сега съществуващи презумпции. И на мен ми се струва, че от само себе си се разбира, че колкото повече го обсъждаме, толкова повече хора ще е, знаят вече за това какво се случва, какво се прави в Европейския а, съюз, а, защо и как и така нататък. В тази, във връзка с това, на мен ми се струва, че трябва да облечем в политическа дреха тези доводи. И тук това, а, Роберто, на което ти подчертая, сложността да, ние не трябва да бягаме от този проблем за комплексността. Не искам да кажа, че че ще почнем да издаваме брошурки за економическото управление, но просто ние до сега сме били свикнали с един тип език, жаргон, а сега трябва да намерим други начини за общуване с една много по-широка публика. Ние смятам, че ще намерим хора, които да ни кажат как да го направим. Благодаря. E eh, Благодаря. Господин Герайер. Благодаря. Благодаря и на Рафаел, и на Роберто. Двете, двата, двете имена се сре. Всички говорят е, за е, разстоянието от е, това интелектуално е, така, интелектуална авантюра и хората, към които е насочена. Но аз мисля, че ние като членове на парламента ще можем да използваме всички теории и да ги а, включим. Сега с течение на времето съм бил свидетел как а, проучвателните резерви отпадат тъй като съвета и държавите членки намират механизми а, да избегнат, да ги избегнат. Аз самият мисля, че това става дума за един парадокс при изпълнението на Лисабонския договор. Новите елементи на този договор обединяват институционалните амбиции на Съюза – но те като че ли биват възпирани. А едновременно отклика, който, от който се нуждаем а, в а, момент на економическа криза, като че ли липсва от договора. Така че ние трябва да отидем и по перифериите на договора, за да променим нещата. Трябва да си дадем сметка за това, тази, тази парадоксална ситуация. Знам, че това е процес, който ще, в който ще трябва да участват хора извън парламента и би било добра идея да проведем срещи, да поканим експерти, да включим гражданското общество и други. Според мен, две са ре, реалностите, които не бива да забравяме, както и Роберто и Рафаел посочиха. Първо, нашият процес на размишления и фокусиране върху конкретни проблеми. Не става дума за някаква идеална форма на конституционно право или че да създадем един възможен най-перфектен свят. Нека си останем твърдо на земята и да видим кои проблеми трябва да разрешим. Второ, втората реалност е нещо, които всички, ние, които се занимаваме с конституционните въпроси, знаем добре. А именно, че реформите винаги ги правим, като гледаме в огледалото за обратно виждане. Решаваме въпроси за бъдещето, като гледаме какво е било в миналото. Затова смятам, че трябва да гарантираме съществуването на тясна връзка между това, което е- сме натрупали като опит в миналото и това, което искаме за бъдещето. Иначе няма да намерим отговорите, които ни трябват в бъдещето. Тоест връзката между тези две реалности ще бъде един проучвателен процес – относно проблемите, не само които искаме сега да решаваме, а като гледаме какъв е бил историческия ни опит, както каза Роберто, за да предвидим какво би се случило в бъдещето. Тъй като знаете, че ограничена възможността и способността ни да предвиждаме бъдещето. И това, което каза Рафаело за тази група за размишления един директор на подобен съвет е, е, каза, че също и неговия съвет с много сложно наименование не отговаря на това наименование. Благодаря. Чувам как всички си спомнят академичното си минало. Сега да, господин Даф. Е, е, аз а, мисля, че ще се проваля, ако започна да разказвам каква е академичната ми подготовка. Моята група обаче иска а, този доклад за управлението на различни нива да бъде точно това, а не доклад, който да изложи дневния род за една конвенция, която ще се прилага от 215. Надявам се, че преди да изтече мандата на този парламент, ние, като комисия, ще се умеем да подготвим един доклад, който поне според своя обхват ще може да подготви един дневен ред за по-задълбочена интеграция. Ключов елемент на този дневен ред трябва да бъдат начините за преодоляване на проблемите, а, когато избирателите са против федералното устройство, към което се стреми мнозинството. Всъщност, поводът, двигателят за този е, доклад за многостепенното управление бе едно взето през декември месец решение – от Европейския съвет, с което да бъдат предизвикани британците и да откажат това блокиране, наложено чрез ветото на министър-председателя Камерън. Вето срещу промените в договора. Много е вероятно, не казвам, че е сигурно, но е много вероятно възможността за преразглеждане на договорите и всичките 27 държави членки да се съгласят това, включително и Харватия, в днешно време като че ли вече не съществува. На, на практика Лисабонския договор се явява последният договор, който задължава всички държави членки да се съобразяват с едни и същи политически цели и правен ред. Ако ще търсим смисъл в следващия етап на развитието в конституционален аспект, ние би следвало да разрешим проблема с разединението и разнопосочността. Усилията да се спаси еврото изискват финансов съюз и федерално устройство на управлението. Това няма как да включи всички държави и членки. И според мен докладчиците, макар че са изкушени, да се подадат на едни по-философски и обхватни съждения за предимствата на европейската интеграция, то би било по-добре да се придържат към тази единствена и изключително трудна задача. Благодаря, казва председателя. Не ни остава много време. Давам думата на следващия оратор, след което според мен не бива да има отговори от страна на докладчиците. Те могат да си водят бележки за казаното и да го вземат предвид, когато следващия път ще внесат документа. Tak øh, til ordførende for øh, Позволете да благодаря на докладчиците за изготвения доклад. Названието на доклада Конституционни въпроси, свързани с многостепеното управление в Европейския съюз, според мен би трябвало да ни насочи най-напред към един анализ относно това колко далече трябва да отидем и какви предложения да правим в последствие. Трябва да си изберем много внимателно какъв да е нашия подход. Описанието на проблематиката – е доста обстойно в този текст. Би било полезно, според мен, да изборим няколко примера. И се налага да бъдем реалисти. Ако вземем финансовия договор, например, вече бе казано, че той трябва да е част от системата на договорите на Европейския съюз. Това обаче не е реалистично. Ако една страна блокира този подход, няма как това да се случи. Много са тези въпроси, те не могат да бъдат разрешени бързо и затова се налага да бъдем реалисти. В комисията по бюджета ние обсъждахме упражняването на демократичен контрол. Обсъждахме различните елементи на инструмента за постигане на стабилност и Европейската сметна палата каза, че ако искаме да изпълним възложените задачи, то тогава би трябвало да организираме срещи с националните сметни палати. И това трябваше да бъде направено, трябваше да има сътрудничество с националните сметни палати, което ще рече, че националното равнище на управление придобива все по-голяма тежест, именно поради тези международни договори. И това става на институционално равнище, решенията са различни – С други думи, необходимо е да има изслушвания, консултации, за да бъдат привлечени и експерти. Виждам, че докладчиците кимат съгласие, но господин Гереро желая да вземе думата. Моля ви, бъдете много кратки. Да, само 30 секунди. Искам да отговоря нещо на Ребека. Да, ние трябва да проучим възможностите на сега съществуващото устройство. И това е проблем от година и половина насам. Имаше различни виждания в парламента за това дали е необходима реформа бяха задавани въпроси. Можем ли да постигнем целите си, като използваме действащата рамка или трябва да я променим? за да постигнем нещо. И в крайна сметка този дебат сега се върти около финансовия договор. Но трябва да се възползваме в максимална степен от това, с което разполагаме. Благодаря, казва председателя. Смятам, че горе-долу изчерпахме а, темата и според мен докладчиците е, подсказаха каква да бъде методологията и затова минавам към следващата точка в дневния ред, а това е точка 6. Е, бюджетния мандат 2013 три тристранния обмен. Господин е, Гереро е докладчик. На последното заседание чухме господин Лавия който е основен докладчик, а сега трябва да говорим за бюджетните процедури, предвидени по Лисабонския договор, благодарение на което да можем да е, подготвим е, бюджета. И сега давам думата на господин Гереро за обяснение. Благодаря от моя страна. Ще е изключително кратък. има един ключов елемент. А това са числата, които са включени в предложението на комисията за бюджета за 2013 година. Те току-що бяха внесени от комисията. Членовете на комисията не са имали време да анализират тези данни, така че би било трудно да проведем дискусия по същество. Членовете на комисията обаче знаят, че трябва да изготвим становище по бюджет. И това становище ще бъде приобщено към становищата на другите комисии, това на бюджетната комисия, за да можем да отразим по време на тристранните преговори нашите въпроси за бюджета за 2013. Имаме крайни срокове. Днес ще внеса доклада, ще изслушам бележките на колегите, след това има крайен срок за измененията към края на май, крайния срок тогава. И ще преминем към приемане на становището и включването в доклада на Комисията по бюджета. След това ще има един втори документ с конкретните числа, които са предложени. Разбира се, председателят, координаторите и секретарията трябва да определят каква ще е процедурата, за да можем ние да одобрим позицията си за лятото, когато ще има и преговори. Първата точка в нашето становище е следната. Европейският съюз не може да се справи с предизвикателствата на бъдещето, само като се вгледа в финансовата криза. Трябва да бъде насърчен растежа, за да можем да намерим изход от тази криза и да създадем работни места. Когато проведох срещата с господин Лавия, който е основният доклад, докладчик по бюджета, имаше членове на тази комисия по конституционни въпроси, които не споделяха позицията. Това не знае дали е мнението на зинството. Мнението на зинството е, че е необходимо да има повече средства за Европейския съюз, за да окоръжи растежа, развитието. Може би тези количествени измерители не са толкова важни. Ние в нашата комисия все пак не се занимаваме изключително с разходите, инвестициите, Все пак, тази комисия, Авко, все пак, трябва да изложи своите притеснения в доклада. Например, миналата, а, едната година е година на европейските граждани. И инициативата, гражданската инициатива, ще започне да действа. Следващата година, освен това, предхожда изборите. Това е свързано с целият избирателен процес, свързано е с европейските политически партии. Трябва да достигнем до гражданите на Европейския съюз, да се породи един дебат по тези въпроси. Всички тези аспекти са важни за Комисията по конституционни въпроси. Ето това са най-важните теми за нас. Тук ще призная, че е, когато инициативата, гражданската инициатива бе предложена от комисията при внасенето на проекто бюджета, този бюджетен ред си оставаше така както беше миналата година. Дори има едно леко съкръщение. 2013 е годината на европейските граждани, а има съкръщение спрямо 2012 година. Искаме да има някакво обяснение за това. Следващата гюджина ще бъде засегната и от бюджета за 2012, що се отнася до комуникацията, до представянето. Има някакво увеличение, но а, в цялост числата съвпадат с числата, които са одобрени за 2012 година. Според мен не си струва тук да навлизаме в подробности. Можем да го направим по-късно. Бих искал да помоля или поне да предложа на членовете на комисията да ми подкрепят предложенията. А именно, че бюджета трябва да спомогне Европа да излезе от кризата и да наблегнем на важните за нас въпроси, като инициативата на европейските граждани и финансирането на предизборната кампания за 2014 година, а също така да бъде осигурена подкрепа за изложените от мен тук идеи. Разбира се, ще имаме време в бъдеще да обсъдим това допълнително. И сега ще дам думата на следващия оратор. Благодаря, председателю. Няма да навлизам в подробности по бюджета. Поздравявам докладчика, уважаемия колега Гереро за един кратък, но много ясен доклад, проекто становище. Мисля, че той е, ясно посочи, че е крайно време да мислим не за съкръщения, а за онези области, в които можем и вероятно ще увеличим финансирането. Следващата година е предизборна година. И е година на европейските граждани. Това е много ясно казано, така че подкрепям основната стратегическа линия и очертаването на реалността. Благодаря. Non vedo altre domande, se l'onorevole Guerrero vuole aggiungere. Има ли други въпроси? Господин Вереро, искате да добавите нещо? Мисля, че това, което каза господин Сърдергард, е отлична забележка. Беше докладчик миналата година и аз наистина черпя от неговия опит. Благодаря му. Добре. Приключваме с тази точка и с това преминаваме към гласуване. Има няколко доклада, по които трябва да гласуваме. Доклада на госпожа Гурмай. Знаете, че бяха внесени четири компромисни предложения, изменения. а, така че ще ги гласуваме незабавно. Но преди да преминем към гласуване, нека да ви припомня, че е, вчера, тъй като веднага дадохме думата на заместник председателя на е, комисията пропуснах е, да гласуваме е, протокола от предишното заседание, така че съгласни ли сте с този протокол? Имате ли възражения по него? Не виждам такива възражения, така че смятаме този протокол за прият. И така, ако нямате възражения, можем да преминем към гласуване. като първо ще гласуваме компромисните изменения, включително и Д. За, против. Три гласа против, въздържали се. Един. Приема се. Sì, dobbiamo però procedere a... И така, разделно гласуване по няколко точки. Първо, гласуваме по текста, от който отпадат думите chair of the. За, против. E Въздържали се един глас. Приема се. Сега гласуваме за този израз. Кой е за? Кой е против? Четири гласа, както обикновенно, въздържали се един глас. Продължаваме по-нататък. Преминаваме към третата точка на това изменение. Алинея първа без посочения израз. Кой е за? Против? А сега ще гласуваме точка четвърта от това изменение, т.е. за включването на израза members и така нататък, кой е за, кой е против, въздържали се. Сега разделно гласуване по трети параграф, кой е за, против, въздържали се. А сега по шести параграф разделно. Трави. Sono allora decaduti tutti gli emendamenti che sono compresi in questo emendamento e andiamo a vedere gli emendamenti. Да, е, тези следващи е, изменения отпадат и така преминаваме е, директно към второ изменение на докладчицата. Кой е за? Кой е за това изменение? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към 27-мо изменение на господин Станимир Илчев. Но а, само тази част, която отговаря на линеи 3 и 4. И така, моля, гласувайте по 27 изменение с така направеното ограничение. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега Преминаваме към компромисно изменение А. Моля, гласувайте, вдигнете ръка за, против, въздържали се, приема се. Компромисно е, предложение Б. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме сега към последното компромисно изменение С. За, против, въздържали се, приема се. И сега изменение девето кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. А, моля да ме извините, отхвърля се, поправя се председателя, отхвърля се. И така, гласуваме по цялото предложение с измененията. Кой е за? Кой е против? Един глас. Въздържали се. Четирима се въздържат. И така приема се това предложение. 17 за, 4 въздържали се и един глас против. И така, можем да преминем към следващия доклад. Господин председател, искам да поискам поименно гласуване. Според процедурата 195.3. vuole anticipare quella che sarà la sua Господин Дав. трябва все пак шестима колеги да изразят съгласие с вашето предложение. Шестима колеги, къде са те? Кой е за това предложение на докладчика? Е eh, Добре, гласуваме поименно тогава. Господин Дав. Наистина този успех, как тълкувате за окончателното гласуване или за всички етапи на гласуване? Това, което това е материално-правно изменение и по него, и по окончателното гласуване, макар че ако три не бъде прокарано, отпадне, същината на целия доклад става празна, се изпразва от съдържание. И просто няма да има смисъл да се отиде да продължим след изменение трето. По отношение на господин Виланд, предлагам да се противопоставим на неговото изменение. Но нека видим какво ще стане с три, дали ще бъде прието или не. Добре. Електронно да се гласува по трето изменение. Другото не представлява интерес за вас това ли ни казвате? Да, и ако е възможно и на последното гласуване, окончателното гласуване също да е по електронен по имене. Добре. Е а, манка la scheda. Господин Царковски. Chiedendo alle urne, persona per persona. Allora, ma la scheda... Добре. Нали всички колеги носят картите си, а един колега, двама нямат карти за гласуване. Добре, нека да гласуваме електронно. Тези, които не носят картата си, ще а, бъдат запитани как а, гласуват. И така, изменение трето, е, внесено от докладчика, моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Господин Сраговски и господин, е, е против, господин Хефнер е за. И така. Край на гласуването. Нали всички гласуваха? Да видим сега резултата. 6 за, 12 против. 13 против. 13 против, 8 за. Отхвърля се. Господин Виланд. Да. А, моята карта нещо не действа. Ако може да си запишете и моя глас. 1, 2, Mi sembra abbastanza chiaro. Електроnicamente risultano. Да, нещата са ясни. 12 гласа против, 7 гласа за. Добавих един глас за, един глас против. А господин Вилан казва също, че е против, уточнявайки, че картата му не действа. Тоест, 9 9 гласа за изменението, 13 против. 14 подсказват отстрани. Да, моля да ми извините, казва председателят. А, да, господин Вилан също е против. И така, резултата 8 за, 14 против, И така, сега следващите изменения. Изменение първо е оттеглено. Трето отпада. Остава само второ. Изменение. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Господин председателю, черно на бяло, целият доклад е отрепан. Няма смисъл да продължаваме към окончателно гласуване след това, което се случи. Е, е, е коси, come lei Господин Дъв, както казвате, аз съм против смъртното наказание. Не искам никой да бъде екзекутиран, само искам да гласуваме демократично. Сега остава ни доклада за тълкуване на член 117. Самият аз съм докладчик.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 Е, преди да преминем към 13-та точка, давам и думата. Благодаря. Искам да се възползвам от това, че почти всички са тук в комисията вчера. Както нашия председател каза на, ви каза, госпожа Рединг направи важно изказване, но не отговори на един мой ключов въпрос, когато говорих за паневропейската телевизионна мрежа, в която са внесени 9 милиона евро миналата година. Два и половина са били изхарчени за Евронюс, но после е канцелиран. И аз попитах какво ще стане с останалите пари, защото говорим за още 6 милиона. И <clears throat> и аз искам да получа ясен консенсус от тази комисия, за да съм сигурна, че ще получим писмен отговор от комисаря Рединг, защото аз не знам дали тези пари съществуват или са изчезнали. А става дума за много голяма сума и ние трябва да знаем. Ако е похарчила парите за друга цел, тогава смятам, че Европейския парламент трябва да е осведомен за това. Благодаря. Uh, госпожа Гурма и много правилно посочи. И мисля, че трябва да се съгласим с нея. Però mi pare, appoggiamo. Grazie, onorevole Гурмай. Подкрепяме казаното от госпожа Гурмай, благодарим и И сега преминаваме Преминаваме към точка 13 тълкуване на член 117, параграф 3 от правилника е, и е, като председател и е, като докладчик. Някой има ли да каже нещо? Не, въпросът е съвсем ясен, обсъждане многократно. Комисията външна дейност обръща към нас за позиция и за становище по а, тълкуването на член 117. А, според а, което изменение, ако в рамките на 7 седмици не се отговори на парламентарен въпрос, този въпрос трябва да се включи в дневния ред на зас... първото заседание след изтичане на този срок на компетентната комисия тази разпоредба създава затруднение на Комисията по външна дейност, защото това рискува да претовари значително дневния ред на заседанията. И като докладчик по този въпрос искам да ви кажа, че трябва правилно да се тълкува този текст. Тоест да се вземе а, е, предвид а, е, разпоредбата на този член, т.е. първото заседание на компетентната комисия е следващо този срок, включва се а, въпроса в дневния ред. Това е записано. Но член 193 посочва, че председателя на комисията свиква заседанието, определя дневния ред по различните теми, а може да вземе решение в кой момент ще се обсъжда този въпрос. Комисията трябва да приеме дневния ред, може да поиска отлагане на въпроса, може да се прояви известна гъвкавост при тълкуване на правилника, така че да се избегнат е, проблеми, е, изтъквани от Комисията по външна дейност. Видели сте това предложение. Мисля, че господин Гуалтиер иска да каже нещо. Благодаря, господин председател. Като изключим факта, че това не е въпрос от жизнено значение, както съм подчертавал това и друг път, имам технически съмнения, свързани с правилността на подобно тълкуване. Лично аз смятам, че би било по-полезно да се измени член 117, да се включи в дневния ред на е, първото заседание тази формулировка. Но, разбира се, колегите е, ще решат. Но по този начин е, се дава по-дискреционно правомощие на колегите от е, Комисията по външна дейност. По този начин би могъл да бъде решен проблема. Е, записва се в дневния ред, след това се заличава от дневния ред. Но аз нямам намерение да водя битка на живот и смърт по това становище. Предоставям решението на колегите. Благодаря ви, господин Алтиери. Благодаря за вашия дух на сътрудничество, добре известен. Ще съм много кратък, нещо много педантично. Подкрепям писмото ви. Но какво значи че е на дневен ред. Може да е само за информация или списък от е, неща, на които трябва да се отговори. Така че не трябва да предполагаме, че ще ни отнеме 2-3 часа по всеки един въпрос. Аз лично съм за това, защото е, дава възможност и на други институции да придвижват по-бързо отговорите по силата на 117. Защото иначе е, се те са под доста голям стрес, а, за да отговорят на питания на комисията. Господин Хефнер. Благодаря. Аз също ще бъда кратък. Не можем да променяме културата, установена в други комисии относно тълкуването на регламента на правилника, но съм съгласен с вашето предложение за тълкуване. Смятам, че не трябва да се променя дневния ред. Е, но можем да заличим на следващото заседание този израз. И ще остане отворен въпроса, кога ще бъде обсъден е, въпро... Е, ще бъде обсъдена тази тема. Разбира се, можем да предоставим такава свобода на действие не само на председателя, а и на комисията, която всъщност в началото гласува по дневния ред, приема го. Така че аз съм напълно съгласен с тълкуването, което вие ни представихте. Господин Гуалтиери, казахте, че сте склонен а, да приемете това. Можем ли да гласуваме сега? Ако сте за, гласувайте. Против. Въздържали се. Приема се. И така, сега ще преминем към следващата точка от нашия древен ред свързан с анкетните комисии. Всъщност, ние гласувахме доклада на господин Мартин, но все още не е записан в дневния ред, защото има някои съмнения, изказани от политическите групи, така че господин Мартин трябва да ни каже има ли решение, за да бъде гласувано в пленарна зала. Господин Мартин. Благодаря, господин председателю. Прав сте. Това виси вече от месеци. Ние го приехме през октомври в комисията, а до сега не сме го внесли в пленарна зала и аз съм надявам, че скоро ще успеем през май да го внесем в пленарна зала. сигурно си спомняте предисторията, но да ви напомня нещо. По силата на Лисабонския договор нови правила сме насърчени да приемем, а именно тези анкетни комисии които имат достатъчен правомощия, да имат достъп до документи, да получават информация, да събират доказателства за подкупи и така нататък. Комисията прие първоначалния ми доклад с 16 на 1, което беше хем добро, хем лошо но някак си беше трудно да се отдалеча от този мандат. Искам да благодаря на докладчиците в сянка за сътрудничество и усилията им да намерят е, общ език с другите институции, а също и на секретарята за участието му в техническите дискусии с съвета. Това, което се опитвам да направя е да договоря с датското председателство компромисна позиция и трябва да кажа, че те наистина сътрудничиха отлично а, когато беше поставено в съвета, реакцията беше изцяло негативна, беше отхвърлено, но дъчаните се опитаха да говорят си с някои други членове на съвета, да а, обяснат логиката в нашия а, подход. Много помогна и комисаря Шевкович. Всичко това ми даде възможност а, да работя в а, като се консултирам, но не непременно винаги на едно мнение с докладчиците в сянка, защото има някои неща, които, по които те имат друго мнение. И аз предлагам като докладчик да предложа измененията в пленарна зала и ако намерите за там, където те са съгласни, ще съм доволен, че сме постигнали договореност, например с господин Вилан. Той почти беше на път да се съгласи с пакета. Също и с Андрю Даф. И да видим дали наистина ще... Ако успеем да постигнем договореност, ще бъде чудесно. Това не значи, че те ще бъдат автоматично прияти от други институции. Причината, поради която ги правиме, че има едно усещане в другите институции, че когато един парламента прокара доклад, край е, на нещата. А това е лошо, неправилно тълкуване на нашата процедура. Защото когато парламента направи предложение, другите институции очакваме да бъде, искаме да бъде прието. А комисията винаги очаква възможност за промяна. Но така или иначе, преди да започне тристранната дискусия, аз мисля, че е добре да покажем някаква гъвкавост с цел да се приближим към а, позициите на другите институции. А, да могат те да разберат моя подход, защото аз смятам първо, че езика ни е прекомерно технически правен и почти звучим като един съд и ако променим малко езика, дори а, същината, а, ще бъде по-добре. Два примера ще ви дам. Например, член 11. Ако, аз мисля, че не сме променили същината, но променяме малко езика и, например, вместо да кажем призовава а, свидетели, казваме получава на доказателства – да получи доказателства или а, доклади от експерти да искаме, отколкото да изискваме документи. Или в член 15 оставих, вместо пак призовавам а, с, а, свидетели, аз със свидетеля го наричам лице или индивид, който да даде показания. Което малко така ме накара да търся альтернативен а, еквивалент за свидетел. Тоест, виждате, че като правим така не толкова правен въпрос, езика е по-добре. Повечето от проблемите проистичат от това, че другите институции се тревожат от на това, например, дали можем дали а, да се изслушват свидетелите при закрити врата. Тук комисията, анкетната трябва да реши, да стане ясно, че е помислила а, по въпроса, че е изслушала при закрити врата свидетеля. Тоест, ако някой а, дойде и каже, че иска да дава показания, да му кажем, че това ще стане най-напред в, при закрити врата и да го успокоим по този начин. Повече няма да продължавам. Най-големия въпрос беше правото ни да призоваваме лица, член 17, to call individuals. И знам, че някои колеги смятат, че прекалено съм отстъпил – но много се говориха. Какви ли не неща за този член 17? Ето господин Агньо е тук. Неговата водеща група означава, че можем да викнем и британската кралица. Тоест пълна глупост. И Дейли Експрес с радост ще приемат такава една глупост. Но не става дума за такова нещо. Честно казано, единственото, а, че бихме могли да речем да викнеме, да призоваваме и преводачи. И също да се, как да се тълкува зад, при закрити врати. Тоест, това, което ние правиме, предлагаме един компромис и настояваме комисията или да се съгласи или да обясни защо не. Не е идеалното положение или да приеме нашето е, искане или един по-виш служител или комисар да се яви в анкетната комисия и да обясни защо не са съгласни да се яват. И други промени – има, които заслужават дискусия, но целта на всичко това е да се демонстрира една стъпка от наша страна по посока позициите на другите институции с цел да улесним преговорите. Има и други червени светлини. Една, например, трябва да имаме един качествен скок в положителен промяна и само тогава ще бъда доволен. Просто не, не става дума за отделните аспекти, а за цялото, че трябва да бъде подобрено. Благодаря. Благодаря, господин Мартин. Импробо е дефишиле. Грация. Дав. Много трудна задача. Имахте, давам думата на господин Дав. Благодаря, господин председателю на докладчика за този доклад. Много е важно да вникнем в деликатното естество на тази работа. Всъщност, това е второто място в договора, където парламентът получава право на собствена инициатива. Първото е процедурата на избори където няма напредък. И парламентът следва да се възползва от второто свое право на собствена инициатива в именно тази анкетна комисия или комисия за разследване. Много е деликатна темата, тъй като навлизаме в областта на вътрешното право. И анкетните комисии на парламентите имат доста разнороден опит там. Има държави и членки, в които много често непрестанно работят такива анкетни комисии, други въобще няма такива. Затова е много трудно да се споразумеем. Както помежду си, така и с съвета. Съгласен съм с предложението тези изменения да влязат в пленарна зала и съм готов да ги преподпиша от името на групата Ауди. Обаче трябва да положим усилия нашите групи да имат възможност да обсъждат предложенията по същество. Тъй като ще стана ясно, че не сме единни, както стана и по въпроса с избирателните процедури. Съгласен съм да бъда съвносител в пленарна зала, без да поемам ангажимент по отношение на крайния изход. Много е жалко, според мен, че се отказваме от различните елементи за правна защита. Ако тези парламентарни анкетни комисии в крайна сметка бъдат лишени от правомощия и станат без зъби, тогава ще възникне въпроса въобще за доверието в всичко това. Ако започнат тристранни разговори, което ще стане, то тогава искам да обявя, че ще повдигна въпроса за правната защита в хода на тези разговори. Благодаря, господин Дъв. Господин Виланд иска думата. Благодаря. Нашият колега, господин Мартин, въведе темата. Няма да крия че аз и колегите от НП ще приемат този пакет с предложения. Сега ще ви дам един пример от немската практика. Значи в тази история има един великан и като се приближите до него, виждате, че още не е великан. Това исках да кажа. Има няколко въпросителни, мисля, че бяха пояснени, ще има политически натиск. И в крайна сметка свидетелят или призованото лице би трябвало да имат възможност да решат как да се явят. В крайна сметка ще има политически предимства, защото даващите показания трябва да са надежни. Трябва да могат да изберат дали да се явят или не пред въпросната комисия. Следващата логическа стъпка е призования свидетел да каже истината. По тази причина е важно да се предвиди държавите членки да се споразумеят да бъдат налагани санкции при лъжесвидетелстване и да се прилагат правилата, въведени във вътрешното право. След това остава да видим какво ще стане, ако държавите членки не се съобразят с това. Нужно е все пак да има и някакво определено младсинство в тези комисии. Не се занимаваме с различните материално-правни аспекти. Първо, че да обсъдим различните условности и да се договорим по тях. solchen First Reading Agreements interessiert sind. Deshalb lege ich schon Wert darauf, dass wir möglichst bald dann auch in einen Dialog kommen. Важно е да започнем диалога с другите заинтересовани лица, включително и докладчиците в Сянка. Трябва все пак да заложим на разума, да знаем какво можем да постигнем и доколко можем да сме гъвкави. Благодаря. Благодаря. Колега Вилан, сега господин Хефнер. Благодаря ви. Бяха споменати няколко въпроси по същество – Има какво да се каже, но ще го загърбя. Искам да се спра на процесуалните въпроси. Не съм никак убеден, че подхождаме разумно. Работим върху целият инструментариум, който ще ни е необходим, за да можем да изпълним възложата ни роля и от договора от Лесабон и от гражданите, включително по въпросите на воденето на разследвания, на анкети. Комисията и съвета може да не са доволни от тези средства, които предвиждаме, но докладът, разработен от господин Мартин, и докладът, който сме приели, е една добра отправна точка. Едва ли всичко ще може да бъде приложено, от сега е ясно. Въпреки това, важно е да се каже, че докладът е нашата основа за водене на разговори. Няма да можем да получим всичко, което си поставяме за цел. Ще видим какво ще се получи в крайна сметка. Затова ще имаме и тези тристранни преговори. И не можем да мислим само за целите на датското председателство. Нужно е да имаме предвид и позициите на комисията, на съвета – а те не винаги ще са съгласни с нашите виждания. Има различни области, в които комисията може да заеме нашата страна. Има други, в които можем да разчитаме на подкрепа от страна на съвета. Според мен трябва да си сформираме екип за водене на преговори, да го ръководи докладчика, но и групите да бъдат привлечени за участие. Минаваме въпроса за измененията. Ще трябва да внесем доклада в пленарна зала. В крайна сметка ще приемем някакви изменения, но едва ли е разумно да го правим точно сега. Да. Можем да покажем, че искаме сътрудничество в тази комисия, не сме сами и Европейската комисия и съвета ни слушат. Това ясно го казваме. И то е с подали от докладчика и от докладчиците в сянка. Обаче, Основата за това становище на парламента са договореностите, които сме постигнали. ако внасяме изменения сега, това означава, че вече правим компромиси. Не съм убеден в момента, че трябва да гласуваме измененията. Вече, да, можем да ги обсъждаме. Те са евентуални изменения – Разговорите продължават между докладчиците в Сянка и докладчика, но внасянето на документа в пленарна зала едва ли е добра идея. Това е по-скоро знак на слабост. Не мисля, че е наложително за нашето сътрудничество. Господин Бронс има думата. Не възразявам срещу това комисарите да бъдат привлечени. Дори ми харесва, но по принцип съм против това да бъдат призовавани всички националните власти да носят отговорност. Федерализма е прегърнат от някои от вас, от други не. Много ме притеснява призоваването на държавните служители. В Обединеното кралство правителството може да откаже държавен служител да дава показания пред анкетна комисия. Ако вземем член 17 първа алинея, ще видим, че той гласи, че институциите на Съюза и всичките органи и всичките държави членки трябва да определят държавни служители. С други думи, Европейския съюз а, има предимство – решенията на националните власти. И в линия трета се казва, че комисията може да призове държавен служител да даде показания, без въобще да се споменава, че държавата членка може да наложи вето на това. Най-вече ме притеснява това, което се казва за държавните служители. Министрите са възрастни а, хора, те са пълнолетни, но обикновено а, се счита, че са неутрални. Ако, например, ги попитат какво са посъветвали министра, тук вече говоря за държавните служители, тъй като се смята, че са неутрални, не би трябвало това да бъде уронвано ако бъдат зададени въпроси за вземане на решения в министерствата, в някои области, дори и днес, би било нарушаване на закона за държавната тайна, ако те разкрият информация. И това може да доведе до взаимно противоречащи си указания, които се издават от министрите, защото а, все пак те са, ако са задължени да отговорят въпроси в анкетната комисия, това означава, че те не могат да бъдат достатъчно откровенни и всъщност те са изправени в една безисходица. Onorevole Мартин, non ci sono altri interventi? Господин Мартин, друг не желая думата. Да чуем какво вие бихте предложили на следващ етап? По последния въпрос, повдигнат от господин Бронс, ще се изкажа. Да, има основания в това, което казва и за това в изменението на член 17 втора линея аз съм предвидил възможност държавите членки да не определят лице, което да дава показания. Ако това лице е определено и тук каза нещо господин Вилан, то тогава би трябвало те да бъдат откровени и да кажат истината, ако държавата членка им е дала това разрешение. Мога да си представя, че една държава членка може да откаже да определи такова лице, тъй като е в сила закона за държавната тайна или защото лицето е действало по инструкции от министъра но държавата членка тогава трябва да дойде и да обясни пред анкетната комисия защо това лице не се явява. Благодаря на господин Вилан за подкрепата. Знам, че не се прокриват становищата ни напълно, но все пак можем да постигнем компромиси. Благодаря и на Ендрю Дъв е, за готовността да помогне и съм благодарен за това, че оставя една вратичка за групови дискусии. Поне трите големи групи биха преподписали тези внесени изменения. Разбирам казаното от господин Хефнер. И честно казано, това бе отправна точка и за мен. Моето виждане бе, че трябва да разполагаме с много ясна позиция, да влезем в пленарна зала, да получим мандат и след това да започнем преговорите. Горе-долу мисля, че и вие това предложихте. Но а, след разговори с другите институции ми стана ясно, може да е погрешно възприятието ми, но останах с впечатление, че парламента е прекалено а, закостанял в позицията си. Това още не беше така една държава членка, няма да й каже името. Това е все едно, че обявяваме война, ако внесем този текст в пленарна зала. Нека да продължаваме в тази посока. Аз съм се опитала да подготвя едни изменения, които да доведат до компромисно решение, да започнем тристранните преговори да следваме обичайната процедура. Всички групи, докладчиците в сянка да се включат в дискусиите в парламента, да видим къде имаме сблъсък на мнение и след това да започнем разговорите с другите институцията. В никакъв случай не твърдя, че почти сме стигнали до споразумение, макар че комисарят Шефкович е, каза, че ветровете са благоприятни и края на юни, по време на все още на датското председателство, бихме могли да приключим Дъчаните вложиха много усилие, много добре са запознати с това досие. Ако го оставим на Кипър едва ли ще има някакви политически възражения, обаче те ще трябва да започнат всичко от начало, да се запознават с досието, докато дъчаните са много добре запознати и с него, разговаряли са и с другите членове на съвета. Тук не искам да превеличавам шансовете ни, но мисля, че бихме могли да приключим с това в края на юни, ако го внесем през май и получим съгласието и на другите институции. Имам един въпрос към господин Мартин. Много рядко вие говорите и аз разбирам всичко, обаче тук не ме убедихте. Ще ви кажа защо не ме убедихте. Всички тук сме прегърнали тази цел – и смятаме, че ще е добре да работим по този въпрос и да приключим с него по време на датското председателство. Много са доводите в полза на това. Затова имам въпрос. Няма ли да загубим време, ако пак влезем в пленарна зала и едва след пленарна зала започнем преговорите и сформираме екип за преговори? Датското председателство принуждава ли ни да внасяме въпроса в пленарна зала и да следваме този път, да се възползваме от добрата воля, да сформираме екип и да започнем да работим по тристранните разговори. Няма ли това да е по-бързо, ако направо започнем преговорите? Аз така смятам. И затова вие не успяхте да ме убедите в противното. Може би ще опитате. Аз мисля, че двете неща са съвместими. И след тези разговори с готовност бих разговарял и с другите институции, но до известна степен търсих оправомощаване. Не искам да започнем преговори с другите институции, да се окаже, че парламентът е разединен. Искам да има яснота какво е становището на парламента и гласуването в парламентарна зала всъщност е добър тест за това. Аз не смятам, че ще навлезем в много тежко преговори с комисията и е, съвета, да привлечем и други институции, ако имат желание за това. Следващата седмица е тюркоазена седмица, след това има някакви проблеми, но ако ние започнем разговорите помежду си и с другите институции преди пленарното заседание, нямам нищо против. Well, I, I, I would be happy to speak to anyone on this. С ще говоря по този въпрос със всеки ден и нощ. Обаче смятам, че се налага да има пленарно заседание и да гласуваме. Особено в Комисията по конституционни въпроси ние сме задължени да предприемем това за разлика от другите комисии. Трябва все пак много строго да прилагаме въведените правила, особено по отношение на самите нас, когато става дума за преговори. Иначе е, това ще остави много лошо впечатление в политическите групи, особено моята. Ако ние дадем право на комисията е, свободно да действа, ще навлезем в деликатни области. И така, ако можете да оговорите официално тристранните разговори, добре, направете го, но в същото време трябва да внесем въпроса за публични дебати в пленарно заседание. И да подготвим групите по обичайния начин – do solo così un'indicazione di carattere tecnico. Eh, se noi riusciamo a far passare in aula... Едно техническо предложение, ако успеем през май да внесем доклада в пленарна, незабавно след това ще имаме докладване в комисията и ще назначим екипа за триалога. Мисля, че тук господин Мартин е прав. Няма противоречие. Но трябва да предприемете действия още сега, за да го включите в дневния ред за май. Господин Хефнер, макар че се е против, смятам, че всички решаваме така да бъде. И сега стигаме до въпроса, протоколния въпрос, свързан с Чешката република. Двата въпроса заедно ще ги разгледаме. Отхвърлянето и същината на въпроса. Господин Даф е тук. На миналото заседание чухме и слушахме трима депутати, евродепутати от Чешката република. Така че сега бих е, искал да дам думата на господин Дав да ни каже какво предлага по този въпрос. Както знаете, имахме много интересен обмен с четирима колеги от Чехия в Страсбург. Искам да изразя благодарност към тях за това, че дойдоха и бяха така добре подготвени. Та с такава готовност дискутираха въпроса по отношение на някои различия в позициите между чешката страна и Европейския парламент. И в страни от всичко друго, това ме убеди, че подхода, който бях възприел, бе правилен. и че Европейския парламент трябва да излезе с негативно установище по и то в сесия по този протокол в Лисабонския договор, кой, чийто ефект е, би бил да се задълбочи политическата несигурност, да се всее объркване и може би, както и аз обясних в целия ми доклад и в обяснителния меморандум, може би дори да създаде обстоятелства, при които хартата ще бъде поставена в риск. И мисля, а мисля, че основният дълг на парламента в такъв случай е да уважи, да спази и да подсили значимостта на и, и етиката в, зад хартата за основните права и прилагането в държавите членки. Аз, както знаете, не смятам, че ако чехите се присъединят към британския и полския протокол. Резултата ще бъде нещо повече от подчертаване на нида и поставяне в риск на хартата. Аз във втория си доклад разширих доста обясненията с повече. Защо? Защо съм стигнал до това заключение? И се надявам, че всички колеги ще се съгласят, че доводите и цялата, целият набор от, е, от е, доводи подкрепени с доказателствата, които имаме. И особено най-вече обмяната на възгледи в Страсбург доказва това. Господин Брок на миналото заседание предложи да отложим по-нататъчната работа по този доклад. Тоест да отлагаме, да протакаме, за да дадем възможност на да се видим как ще се развие вътрешното положение в Чешката република, което наистина се развива доста бързо напоследък, но не съм много привлечен да се съгласа с предложението, идеята на Брок. Аз вярвам, че парламента е длъжен да даде своето становище по силата на договора и че макар и да отделяме необходимото мнение за постигане, за изработване на едно становище, все пак трябва да сме последователни, настойчиви в, по този въпрос и да продължим да работим по него без ненужни забавяния. И за това аз искам да се сложи, да сложим а, крайен срок за изменения по втория доклад, след което вече да процедираме към внасене в пленарна зала по обичайния начин. А, и дали да се проведе конвент. Тук промяна няма. Единствено депутатите това, което трябва да огледат, е да видят точно, да се запознаят отблизо с доклада и резолюцията. Благодаря, господин Даф. Благодаря, че ми давате думата. Аз бих искала да благодаря на колегата господин Дав за отличния доклад, който отразява нови идеи, нови подходи по информацията, която се бряхме от миналия път. В последното си изказване аз говорих за обстоятелствата на така нареченото изключване на Чехия. Сега ще се спра на същината на протокола. Правните е, становища са много разнобойни. От една страна казваме, че няма да има, да окаже влияние върху правния ред в Чехия. От друга страна има становище, което казва, че това е, е вмешателство в чешкия правов ред. Съгласна съм с докладчика, че това би довело до правна несигурност. Но гражданите имат нужда от правна сигурност и трябва да се радват на закрила на правата си. Чешките граждани са европейски граждани, имат право на същото ниво на закрила и затова подкрепям становището на докладчика – и нека също кажа няколко думи за сегашната политическа ситуация, а именно десетата политическа криза, правителствена криза. Утре ще се проведе а, вод на доверие. Най-малките коалиционни партии се разделиха на две фракции, но нашата предварителна информация от а, депутати е, че большинството ще бъде запазено и ще бъде. Но така или иначе ситуацията се променя рязко. Мисля, че министър-председателя все още се радва на подкрепа на между 100, около 102-103 депутата, от, а той има нужда от минимум 100, за да а, мине вота на доверие и правителството да остане на власт. Благодаря. Господин Агньо. Благодаря, господин председател. Този доклад е за едно предложение от отнасящо се до протокола за Чешката република в а, а, Чешката република и прилагането на Хартата за основни права. В допълнение една декларация по въпроса. Господин Дав приканва съвета да не го а, приема. Тук се повдига два въпроса, Тоест, да се откажем да го обсъждаме, означи, че отхвърляме а, исканията една суверенна държава членка. И второ, този доклад показва още а, повече, че, ние, че на нас ни се казва от Тони Блер, цитат, че е ясно, че а, се отказваме и от а, хартата, и от а, правната система. Той настоява, че по този начин а, че протокола не се прилага в Обединеното кралство, но ние виждаме, че Европейския съд е намерил начини и вратички, така както се и очакваше. Така че а, полуката за британците, че има еврократи в Брюксел, на които никога не бива да се вярва. Благодаря. Грация. Благодаря. А, господин Шафлинг. Благодаря. Благодаря на участниците в този дебат до сега. Аз съм склонен да се съглася с казаното от Андрю Дъв за несигурността и объркаността, които биха настъпили. Всъщност аз не мога и да се сетя за е, прецедент в е, парламента, когато парламента е попадал в такава несигурност и объркване макар и да не знаем точно до какво се отнася. Това, което аз виждам тук, и съм го и казвала и в предишни дебати по темата, че политически, правни допити теглят в различни посоки. И ние трябва да признаем, че трябва да подходим към целия въпрос, признавайки този разнобой с друга ги думи, дали даваме привилегия на закона пред политиката и обратното. Аз не съм сигурен самият аз кое е. Но тук е сърцевината на въпроса и ако даваме предимство на закона над политиката, несъмнено това ще доведе до политически проблеми. От друга страна, ако е обратното, създаваме по-голяма правна несигурност и объркване. Аз се опитвам да оценя положението, а не толкова да предлагам решение. И това казаното от чешката колега, колега да, Такова е сега положението. А, това е обаче момента за тях да решат кой, кой път да вземат. Дали искат политическа несигурност вътре в Чешката република. Те а, и няма да се зазавижда, някои продължат, ако по този път. от друга страна, ние вече сме чували изказвания от премиера, че той не иска да продължи да управлява и да има само три гласа в большинство, мнозинство. Пак проблеми, пак трудности и се връщам пак, че нещата опират до едно объркване. Бени, грация. Онливе Тарковски. Господин Тарковски, по-рано съм също съм изказвал своето становище. Ще започна, Андро, с факта, че когато говорим за тези протоколи, аз не ги харесвам никак. И не ми харесва и това, че и Полша поиска такъв протокол. И аз бих посъветвал правителството да се освободи от тях. Такова е моето виждане за самия протокол. Обаче, когато заявяваме, а ние знаем, че това е политически театър и няма нищо общо с това да че хартата е под риск. Както нашата колега от, от Чехия каза, че го подкрепят, аз извличам моето становище от практиката на Европа съда на Европейските, Европейския съд, който казва, и аз приемам думата му, че няма проблеми, ако се откажем но съм а, така подмамен от визията на Андрю. А, но проблема е, че по нашата конституция никога нямаме така готови решения, защото всичко опира до въпроси за компетентност, опира до един труден диалог между Европейския съд, институционалните съдилища – един диалог и понякога наистина по такива трудни въпроси е невъзможно да получим лесни, и ясни решения. И е доказано при срещата ни с, с чешките колеги, че не става дума за конституционен, а за политически диалог и ние трябва да се оттеглим от него, да не участваме, защото иначе ще си създадем трудности. Имаме фискалният пакт, който трябва да бъде ратифициран от още много държави членки. И макар и да казвам, че не съм съгласен с мотивите за искането за този протокол, има, че това може да създаде лошо впечатление, макар и да не поставя под риск хартата и нейното прилагане, аз мисля, че а, на нас ще се гледа като на хора, които се вместват в конституционни въпроси на друга държава. Това е последното, което искаме. И идеята просто да изчакаме а, това да си го решат чехите с времето, за мен е най-добрата. Честно казано, аз а, рядко се съгласявам с господин Агню, но когато той казва, че това ще се сдаде – може да е не да не е прав, но обещаваме нещо, съвета обещава нещо на някои държави членко и след това се измъква от обещанията си, тогава макар и аз да не съм подкрепа на този довод, все пак мисля, че ние трябва да погледнем на него в настоящия контекст. А, значи, повтарям, не обичам протокола и аз не бих искал той да съществува, защото води до объркване. Но най-важното е, че той въобще не е за, е, застрашава хартата. По това няма две мнения. Но в случая ние се явяваме съди по един конституционен въпрос, спор в една държава членка, на което нямаме право. И това е опасно в сегашните обстоятелства. Особено след като знаем, че този въпрос рано или късно ще бъде разрешен. И накрая, а, имайки съмнение, че това никога няма да се реши вътре, вътрешно, дори при такова положение, или дори ако се опасявам, че то застрешава хартата по някакъв значим начин, тогава съм с вас. Но съм далече от двете. Аз съм на мнение, че няма нужда ние да предприемаме такива драстични стъпки, които да намалят а, доверието в а, нас а, и да за, а, застрешат по-нататъчното подписване и ратифициране на фискалния пакт от държавите членки. И е, Благодаря, господин Църковски. Господин Бронс. Решението на съда на Европейския съюз и този протокол всъщност не е изключение или възможност за излизане от договора. Някои експерти твърдят, че тълкуването може да зависи от това дали влияе на обстоятелство, когато само вътрешното право е приложимо, или в случаи, в които на вътрешното право прилага правото на Европейския съюз. Срещата с депутатите от Чехия бе интересна, но мен по-скоро ме притесняваше спора, който се води вътре в Чехия относно това дали чешкият президент е прав или не да оспорва въведените разпоредби. Правителството а, полското, чеш... правителство, чешкия президент, ако не и правителство, смятат, че те имат възможност за опт-аут или дерогация. По това време а, нямаше ясна правна фигура, просто беше заседание на съвета, даде възможност това виждане да бъде утвърдено. А въпросът е кой е казал на някакво заседание, че така стоят нещата. Един от начините да се реши тази дилема е да се състави този протокол. Този протокол е съставен и кой е дал съвети за него и кой всъщност го е съставил този протокол е въпроса. Не бива да забравяме, че възможността за изключение от разпоредбите на хартата бе е постигнато, когато парламентът в Обединеното кралство реши, че трябва да има това право и когато бе пристъпено към ратифициране, и сега тук много внимателно ще формулирам, това бе утвърдено чрез неистини, няма да кажа лъжа. Както каза Тони Блер, трябва да вярваме, че нещо е вярно, да подозираме, че е вярно. Така че Европейският съвет няма правомощията да тълкува договорите. И от тук следва какво става с а, преговорите с Харватия. Съвета дал ли им някакви уверения и били, са, били ли са те овеществени в някакъв протокол? А що се отнася до Македония, Сърбия и някои други държави, които са кандидатки, дали на тях са давани уверения и дали тези уверения въобще имат някаква стойност? Grazie, è e qui con noi eh, la signora Urbat, che è osservatore. Благодаря. Госпожа Хорват е тук сред нас. Сигурно обърках името ви. Моля да ме извините. Тя е наблюдател от Харватия и тя за първи път е, иска думата в тази комисия, така че добре дошли, имате думата. Ще говоря на английски, господин председателю, въпреки че бих могла да го направя и на италиански, но благодаря на всички за топлия прием, оказан на всички ни в парламента и лично на мен в тази комисия. За мен е удоволствие да работя с вас. Това ме радва изключително много. На второ място, нека благодаря на всички парламенти на държавите членки, които вече са ратифицирали договора ни за присъединяване. Шест държави вече са го направили. Изключително сме им благодарни за кратката процедура и дълбоко сме убедени, че тези процедури ще протекат гладко до 1 юли следващата година когато трябва да се присъединим към Европейския съюз. Тези чешки протоколи се я, тясно обвързани не мога да намеря думата с тази резолюция. И това е обвързано с договора за присъединяване на Харватия. Вчера Чешкия сенат ратифицира нашия договор за присъединяване и мисля, че този проблем за нас отпадна. Вчера Чешкия сенат ратифицира договора за присъединяване на Харватия. 59 депутата са присъствали в залата и всички са гласували. 81 са депутатите в чешкия парламент и бе казано, че долната камера се очаква да ратифицира договора за присъединяването на Харватия скоро. Що се отнася до наблюдението, Вчера излезе доклада за мониторинга. Беше доста положителен, но едва ли ние трябва да даваме оценка. През октомври очакваме комплексния доклад и се надяваме, че той също ще бъде с положителен знак. И а, това е необходимо, за да продължим с нашите реформи. Ние сме първата държава, която водеше преговорите по глави, по а, отделни а, изисквания, така че сме убедени в голяма степен, че този доклад през октомври ще бъде положителен за нас. Благодаря. Господин Хефнер има думата. Да, благодаря. Наистина има и добри елементи в този толкова труден дебат. Има държави, в които няма проблеми. И сега нека да се върнем протоколните въпроси. И се чувствам доста неловко. Нашата комисия е в доста затруднена ситуация, в която бяхме въвлечени. Не ние носим отговорност за това. Искахме да осъществяваме качествено законотворческа дейност и да бъдем като истинска скала, на която да се опира правото, а не да бъдем една отвявана от ветровете тръстика, огъвана. Има държави, които без резерви приеха Лисабонския договор, а в крайна сметка Президента изказа резерви. Чешкият парламент въобще не е приемал този текст. В крайна сметка, доста сложна ситуация. И полуките, които могат да бъдат извлечени, е, че не можем несериозно да подхождаме към това и тази разпоредба на договора не може да се преработва так, както ни било угодно. Ситуацията в Ирландия е малко по-различна, но що се отнася до а, чешкия подход, би го нарекал доста дилетантски. Аргументите изобщо не издържат на проверка и всъщност проблема, който стои пред нас е какъв път да поемем, какво да направим. Е, смятам, че парламента трябва да изложи своята позиция. Нашите права по отношение на изказването на становища ще бъдат потъпкани. И трябва да вземем позиция в следната посока. Не виждаме причини за ратифициране на този протокол. Що се отнася до всичко останало, до всички други аспекти, изложих ги миналия път, няма да се връщам отново на тях. Председателят, благодаря ви много. Сега ще дам думата на господин Гуалтиери. Благодаря, господин председателю. Ще бъда кратък. Само една бележка ще изложа. По този толкова пъти обсъждан въпрос, свързан с ролята на парламента, гажираността на съвета, парламентът, и това не е случайно, няма консултативна роля, проистичаща от Лисабонския договор – Така че от политическа гледна точка можем да пренебрегнем някои поети ангажименти. Бихме могли да направим това, но е, тъй като чисто консултативно е нашето становище, правителствата трябва да работят с националните парламенти, т.е. ние сме напълно свободни да изкажем становище отрицателно, що се отнася до нашата комисия. Но така както почерта това и господин Дъв, Не можем безкрайно да отлагаме приемането на това становище. Но доколкото разбирам от заключенията от последния дебат, колегите от ЕНП не искат от нас да се въздържим. Напротив, трябва да изложим становището си. Трябва да се напредне в тази дискусия да видим как ще се развият политическите събития в Чехия. И да вървим напред. Мисля, че твърде позитивно е предложението на господин Дав. И при новите срокове можем да възприемем тактиката на бърза и бавно. Нека да все пак е, да вземем предвид и позицията на е НП. Господин Дъв за отговор. Е, Благодаря. Особено на господя Хорват за първото и изказване тук в парламента Високо ценим постигнатия от Харватия напредък и тази комисия съвсем не иска да забавя подписването на договора с Харватия чрез споровете за чешкия протокол. Но това е едно решение на Европейския съвет. Вие всички знаете, че нашата цел е да дадем необходимия отговор. А сега към господин Бронс. Съставането на този протокол бе отговорност на Междуправителствената конференция. Той не е протокол на Европейския съвет, а документ на официалната конференция, която подготви Лисабонския договор. Не мога да се изказвам по отношение на господин Блер. Никога не съм разговарял с него и никога не съм гласувал за него. Едно време бях казал, съответно и публикувах своето мнение – за ползите от този протокол за Обединеното кралство, позицията ми от тогава не се е променила. Напълно разбирам защо някои хора виждат нещата само в черно-бяло. Аз по-скоро ги виждам в сиво, в мъгла. Продължавам да вярвам обаче, че Парламентът има задължението да си носи отговорностите, вменени чрез договора. И това, което ние трябва да правим, е да излезем с становище по въпроса. А решението, свързано с чешкия протокол, ще бъде на първо място решение на Европейския съвет и след това решение на националните парламенти на всичките 27, вече 28 държави членки. Според мен не бива да преувеличаваме колко сме значими, но не бива и да бягаме от отговорност. Сега отговарям на Рафао. Съдът на Европейския съюз никога не е постановявал, че няма никакви проблеми с единното прилагане на хартата. Всъщност, те бяха много двусмислени, както каза вече господин Бронс, по отношение на същинския смисъл на този протокол. И във втория доклад аз предложих ние да кажем следното. Ако въпросният протокол бъде разтълкуван като ограничителен спрямо приложното поле на хартата, то тогава резултата би бил плачевен. Аз не казвам, че така ще бъде тълкуван. Обаче, риска е на лице и ние не бива да си затваряме очите. Нека си поставим някакъв краен срок. Лятото. Юни, например, за внасене на изменения. Ако направим така, то тогава разискванията в пленарна зала ще се проведат през есента. За мен така ще имаме достатъчно време и ще има достатъчно време в Чехия нещата да се изяснят във вътрешен план. И всички ние ще имаме време да обмислим всичко. Господин председателю, предлагам краен срок за измененията юни месец. Благодаря. Доколко разбирам, като срок за измененията 10 май се предлага, за да може да се гласува на 30 май, предлагате по-дълъг срок. 24 май за внасяне на измененията и на 17 юни да се гласува в комисия. Моля, малко разяснение, господин. Предлагам крайният срок да е юни за внасяне на изменения. А въпросът ще бъде разискван в комисията през юли месец и в пленарно заседание ще гласуваме през есента. Ако колегите са съгласни, можем да приемем срок 14 юни за изменения, а ще гласуваме, когато успеем. Доста напреднахме в дневния ред и стигаме до доклада на господин Месер Шмидт, който ще ни говори за мониторинга на прилагането на правото на ЕС. Господин Месер Шмидт, имате думата. Благодаря, господин председателю. Комисията ме помоли да съставя становище на комисията по отношение на 28-я годишен доклад за наблюдението, прилагането на европейското право. Представено е това мнение като 17-та точка. Съвсем накратко ще засегна основните теми. На първо място, във втора точка – се изразява съжаление, че независимо от положените усилия от парламента Европейската комисия да се предвидят задължителни разпоредби по таблиците за съответствие, усилията са на празни. Тези таблици за съответствие са тясно обвързани с въпроса за прилагането от държавите членки на крайните срокове по европейското право и е важно това да бъде отразено в нашето становище особено за нашата комисия, като знаем колко важни са техническите въпроси и формалните изисквания по прилагане на договорите. Минавам сега на четвърта точка – където се подчертава значението на прозрачността и за съжаление има голям брой процедури, заведени процедури за несъответствия по прилагането на директивите. Много е важно парламентът, който сега играе ключова роля в законодателната дейност, да обърне внимание на тези процедури и да не забравя важната информация, която постъпва, когато такива процедури бъдат започнати. Освен това се подчертава колко са важни тези случаи. Това се споменава в точка 5. И тук казвам от името на комисията, че трябва да бъде сложен знак за равенство по неприлагането на директивите и всякакви други нарушения. Държавите членки които спазват критериите и се умяват да прилагат европейското право в срокове, както и техните предприятия, ще бъдат в много неизгодно положение спрямо други държави членки, които надлежно не прилагат разпоредбите и това трябва да бъде дебело подчертано и да се каже, че е неприемливо. И минаваме сега към шеста точка, която още веднъж подчертава, че тези проверки трябва да се правят много бързо, за да стане ясно на всички държави членки, че Европейската комисия, другите институции и парламента съответно, при наличина на нарушение, ако държавата членка не е в състояние да изпълнява задълженията си, то тогава ще бъде приложена съответната процедура. В общи линии това е. Няма да изчета всички точки. Това са ми предложенията и с удоволствие ще чуя вашите мнения по тези изменения. Очаквам всички групи и се надявам, че в крайна сметка ще изразят подкрепа за това становище. Очаквам вашите предложения. Благодаря. Grazie. Нали, Благодаря. Господин Гуалтиери. behalf of our shadow, uh, Evelyn Regner, which, uh, who could not attend this meeting. тъй като госпожа Ева Лихтенбергер не можа да присъства, аз искам само да изразя положително становище по това проекто установище. Нашият докладчик в сянка си запазва правото да разсъждава по-дълбоко по абзац 8 относно възможността да имаме регламенти, а не директиви, но най-общо тя има положително виждане по цялото становище. Благодаря на докладчика в сянка от ЕНП. Господин Анжел се извинява, че е трябвало да придружи председателя на парламента в Бразилия и не може да присъства господин Дав. Аз ще го разгледам по-отблизо и разбира се, ще го третирам с уважението, което заслужава, но би било добре, ако можехме да, обсъди, да бяхме обсъдили този въпрос с комисаря Шефчевич вчера. При защото този обмен на становище според мен не беше особено плодотворен нито за него, нито за нас. Аз искам да чуя от комисията каква е реакцията им към този проект и то в най-скоро време да го чуя на следващо заседание. Колега Месершмит вол Колегата Месершмит, искате ли да отговорите? Да, благодаря за изказванията. Първо на господин Галтиери. Да, давам си сметка за това, че 8 параграф може да породи противоречия относно да, това да имаме повече регламенти, отколкото директиви. Но дали могат да се изпълнат всички задължения по този начин и да се действа според тях. Но мисля, че можем да поработим по редакцията на този параграф и съм благодарен, че общото възприятие е положително. Аз с всички докладчици в сянка ще ги обсъдим. На господин Дав, съгласен съм и за оценката ви на срещата вчера, както и необходимостта да бяхме изслушали възгледите на комисията по този въпрос. От друга страна, това е становище към един доклад, към доклад получен от комисията, така че в тази оценка ние вече имаме частично становището на комисията и се съмнявам, че господин Шевкович може да, се, да излезе извън на това становище. тъй като ще имаме заседания, срещи с комисията. Но когато ние, докладчиците в сянка, търсим становище, позиция, е, договореност преди гласуването или пък се срещаме с господин Шевкович да питаме дали ще, нещо ще допринесат, дали ще има компромис или не. Да, то. Още в началната фаза, в която сме сега, е по-важно да чуем какво казва групата. Благодаря, господин председател. Браунс? Няма да говоря надълго и широко, но не искам а, мълчанието ми да бъде тълкувано като съгласие. Правителствата дали е директива, дали е регламент, могат да го провалят. Както винаги сте последователен, каза председателя. Мисля, че срока, ако искаме да гласуваме на 30 май, трябва да имаме крайен срок за изменения, внасяне на изменения до 10 май. Съгласен сте, господин Шмидт? Мисля, че да, няма възражения. Стигаме до точка 18. Прожекто di И така става дума за изменение на член 123 от правилника, за писмените декларации. На 17 февруари беше обсъден доклада, проекто доклада. 64 са измененията, но преди да преминем към гласуване на 30 май, бяхме взели решение, че трябва да чуем мнението на господин Трасковски по тези изменения. Така че, господин Трасковски, имате думата. Дами и господа, първо благодаря за внесените изменения. Моят възгледи за писмените декларации е отрицателно. Продължава да бъде такова. Аз съм казвал, че съм сложил думата аболиш или да се премахнат, за да провокирам дискусия. Не, че това е търсения от мен изход и то в близко време, но аз все пак е, Смятам, че използването на писмени декларации трябва да бъде ограничено, рационализирано и че трябва да измислим друга альтернатива в нашите доводи. Ето защо, като всички изменения, които се опитват да изменят изцяло посланието на този доклад и които се опитват да кажат, че писмените декларации са прекрасни, и че те са един инструмент, който трябва да използваме постоянно, че им няма, няма нищо негативно. Аз разбирам, че комисията едва ли ги е следила и както вече казах, според мен трябва да рационализираме, трябва да направим тяхната употреба по-рационална. И тук опира до конкретни предложения. Аз казвам, че да, че са, са си отживели времето. Не отказвам, че имат още известна стойност като инструмент а, за обсъждане на някои въпроси. Когато става до, е, дума за един по-умерен, примиренчески подход, те са подходящи, но ако но не искам в никой случай да се промени посланието в този доклад. Така че да, те могат, е, от тях все още могат да има известна ценност, но трябва да ги рационализираме. И най-важното според мен е да работим по възможност колкото се може повече на електронен носител, колкото и това да не харесва на много евродепутати. Идеята на Андрю и се вижда и в други предложения за изменение, да се получава авторизация за тях. И това трябва да влезе също, да вървим в тази посока. Макар че аз, за мен виждам някакво противоречие във вашето възгледи, Андрю, защото в, един, в, сми, в даден смисъл, от една страна, бяхте не е толкова негативен към тези декларации. От друга страна казвате, че те не трябва да обвързват парламента. Това аз не го разбирам. Аз съм за тяхното ограничаване, за това да станат по-рационални. И се опитвам да посоча един друг път за използване на по-добри инструменти. Но смятам, че когато ги има на лице, те трябва да са задължителни, иначе какъв е смисъл? Ако кажа, добре, съгласен съм да махнем думата аболиш или премахвам, и тогава ще се породи дискусия какво да правим тогава. Ако кажа да ги направим не толкова задължителни, това пък за мен е цирка става още по-голям. Трябва да решим едното или другото. Моята идея конкретно с предложението за рационализиране, аз също съм за това да се изисква авторизация за тях. Готов съм и да разсъждавам за броя на хората, които трябва да сложат подписа си, защото има най-голям брой 14.5 би било добро решение, но да помислим пак. Но една идеята а, на Роберто си заслужава внимание. Именно да информираме колегите си, че има и други инструменти, които са по-сериозни, което ще рече дават правото на инициатива. И тук стигам до да и противоречивия въпрос, по който трябва да помислим повече. Защото по-лесният начин да сложим един много със силни думи параграф, в който свързваме нещата едно с друго и се казваме, да, ще се опитам да ограничим и да не рационализираме писмените декларации. Не защото искаме да се отървем от възможността а, членовете да вършат нещо, за което за тях е важно, и което не се подкрепя от големите политически групи, а защото искаме да използват е, е, инструменти, които си заслужават, като например правото на инициатива. И да кажем защо го правим. Защото течение на годините са ставали промени и са е, излизали на преден план много по-добри инструменти, които ни дават възможност на членовете на парламента да действат. Една, това е една по-лесна, по-лека линия. Другата по-тежката линия е да се създаде такава система, трудно ми е да я формулирам, за да не би да обида някого. Сериозна, сериозните декларации могат да бъдат трансформирани в право на инициатива на парламента и както предлага Роберто да създадем някакъв механизъм, при който някои писмени декларации, които са базирани на договора, посредством работата на комисията, да бъдат трансформирани в право на инициатива на парламента. Така. Това е най-така изкусителната и най-интересната идея на Роберто по този доклад и тук мисля, че трябва да помислим как да го направим. Значи минималната версия е да посочим тази възможност и да създадем някаква връзка а след време в бъдещето да се премине към промена на правилата или да, го, да сме по-смели и още сега да го направим и да създадем механизъм, посред който, посредством който писмените декларации да се пре, преобразяват в право на инициатива. Мисля, че създавайки такъв механизъм и усилвайки тази брънка, ние провеждаме всъщност една кампания за правен, по-успешна по кампания за рационализиране на писмените декларации. Може да си внасяте колкото си искате такива декларации, но ако искате да сте сериозен, помислете за тази топла връзка а, а, от началото до преобразуването им в нещо сериозно. Значи целта на цялото упражнение е не е да ограничим инициативата на членовете, които смятат, че нямат а, е, а, е, инструмент, с който да повлияят на общото мнение, а по-скоро да им дадем възможност а, да действат така, че другите европейски институции да ги следват да обобща. Що се отнася до посланието, моето послание, и затова използвам тази дума болиш и съм много честен с вас. Но най-вече да ги рационализирам. Аз съм срещу изменения, които да кажат, че всичко е много розово. Не съм за такова нещо. Нито пък да, с тези, които казват, о, дайте да ги премахнем. А що се отнася до езика, да се каже, че те все още имат сва, своята, своето място, за да не обидим някого, но да тръгнем в посока на по-голямо използване на електронни средства – също така въвеждането на авторизиране като част от идеята за рационализиране. И последния въпрос как да подходим към идеята на Роберто. Дали по по-лекия начин или посредством промяна на процедурата. Аз съм и за даване на двете възможности за това. В такъв дух е и моя доклад. Благодаря много за вашето изменение и за вашето внимание. Thank you, Chair. Chair, thank you to Rafael for... Благодаря, господин председателю. Благодаря на Рафаел, че ни дава възможност по-задълбочено да обсъдим различните варианти по тази важна тема. Предложението, което внесох, е всъщност реакция на интелигентния коментар, направен от председателя Казини по време на първото ни заседание на тази тема. Когато говореше за първоисточника на този инструмент, той направи един паралел с правото на, на инициатива на националните парламенти възможността за обвързване с законотворчеството. Така че мислех еволюиралата роля на парламента по договора и факта, че сега ние разполагаме с едно тълкование, което тази комисия гласува в миналото. Това е член 100 23. А именно, ако критериите са прекалено строги за декларациите, но това тълкование не се прилага, и тук припомням на колегите, че е, прилагаме 74 ти член и тълкованието гласи следното. Съдържанието на писмата декларация не бива да отива отвъд метода, който е предвиден по конкретни процедури в правилника за прилагане. Ако това е транспонирано в правилника, се въвеждат прекалено много ограничения на приложеното поле на декларацията. А, всъщност, излиза, че те са, тези правила са приемливи за всяка тема. Съгласен съм, че не му е времето да отпадат писмените декларации, но може би рационализация тук следва да се тълкува като въвеждане на духа на това тълкование и ограничаване на възможностите за незадължителните писмени декларации и други разпоредби. Тоест да го си трябва това да направите, а не да внасяте писмени декларации. В същото време не бива въобще да се отказваме от този инструмент, а да го обвържем с член 42. Това е члена за правото на инициатива на европейските депутати по силата на договора за функциониране на ЕСЕ. С други думи, ще имаме писмени декларации в настоящия вид и ограничаване в същото време в голяма степен и увеличаване на възможността председателя да не ги приема декларациите. А в същото време една част от тях да преминат към по сериозен инструмент, който да поощри ползването на инструмент, който в момента е не се оползотворява. Хем имаме право на инициатива и не я използваме до край би трябвало да имаме възможност не само да събираме подписи, за да подготвим доклад по член 225. В същото време можем да актуализираме тези декларации и да решим въпроса с злоупотребите с този инструмент. Няма никакво съмнение, че това се е превърнало в цяла една индустрия. С участието на убисти. и положението в момента е такова, че за мен то е неприемливо, недостойно за един парламент, който трябва да бъде много сериозен законодателен орган в Европейския съюз. С две думи благодаря на Рафаел за откровенното предложение и много се надявам, че другите колеги ще го вземат предвид. Yes, I, I um, Господин Дав. Аз също харесвам идеята за обвързване на писмените декларации, на процедурата за тях, с възможностите да оползотворим правомощията на парламента. Нещо, което се пренебрегва до известна степен именно собствената инициатива чрез член 225. И трябва да поздравим Роберто за проекто документа на член 42. Много ми се иска да повишим качеството и да ограничим броя на писмените декларации, като прилагаме разпоредбите, с които разполагаме много по-строго. И в същото време да завишим критериите, да завишим изискванията за писмените декларации. Просто трябва да уточним числата, но мисля, че всички групи в тази комисия са на мнение, че това следва да бъде направено. Сега по въпроса за това какво представлява една писмена декларация, ако тя е подписана над 50% от депутатите. Тя си е писмена декларация. Тя е декларативна по своя характер. Но тя не е задължителна. В смисъл, че не е тържествен акт на законодателния орган. Според мен това разграничение трябва да го имаме предвид. да не бъде подвеждано обществото с тази процедура за внасянето на писмени декларации. Те не могат да преобърнат земното кълбо. И смятам, че подходът на Роберто е правилния. Не знам тук дали са съгласни или не с мен. И кога ще гласуваме? Adesso vedremo, intanto la parola al collega Ще видим. Господин Бронц има думата. Много са методите за договаряне на предложение. Хубавото в писмените декларации, и тук много положителни неща бяха казани в Европейския съюз, трябва да спра до тук, обаче е, че мнението на малцинството, макар и от един човек, може да бъде чуто. А, Въпросът всъщност е дали предложенията да се променят, ако нямат никакви шансове да успеят. Дали трябва да ги виждаме? Според мен трябва да ги виждаме. Мненията на младсинствата понякога се превръщат мнения на мнозинствата, дори консенсусни такива. Пример в това е нещо, което вероятно много депутати а, харесват е забраната на смъртното наказание в държавите членки. Ако се върнем към 300 или 450 години на миналия век, ще видим, че тогава това е било малцинствено мнение. И дори са го виждали като ексцентрично поведение. А днес Предполагам, то ще се съгласите с мен. Това е консенсусно мнение, поне в законодателните органи. Хората в Обединеното кралство, сигурно и другади, използваха процедури като 10-минутното правило и така нататък, за да прокарат тази идея. Така че предложенията трябва да бъдат изслушвани, и стига да са аргументирани. И това имам предвид под писмени декларации. Може да започне а, едно мнение като малцинствено, като бъде считано за ексцентрично, но в крайна сметка при добра аргументация хората могат да приемат аргументите за него. И сега в заключение, обвързването на декларациите с подкрепата на мнозинството. Няма никакво съмнение, че декларациите ще са прозаични творби, не могат да бъдат разглеждани като акт с законодателен ефект. И ако няма такъв, значи не са задължителни за самите законодатели. Това е всичко. Сега ще дам, преди да дам думата на колегата Раковски, да отговори сега колегата Гуалтиери. той изказа някои от бележките, които бях споделил. Сега не знам дали ще се съгласите с мен, но смятам, че този начин на действане с разговори в колуарите мисля, че е под достоинството на европейските депутати. Тези декларации е, обикновено се подписват, е, за да е, не разсърдим колегата или да се харесаме на някого. Това не е коректно. Не знам дали това може да се избегне, ако преминем към някакъв електронен вариант на декларациите, но нека дам думата на е, Нямам кой знае какво да добавя. Благодаря за измененията. Мисля, че сме на път да постигнем компромиси. Единственото, което остава е да поработим на предложението на Роберто, да го изчистим, за да не възникват въпроси на по-късен етап. Що се отнася до другите въпроси, смятам, че много бързо ще постигнем компромис. Просто трябва да проведем консултации, за да са ясни формулировките. Кога ще гласуваме? Това е свързано с календара. Едва ли там ще има спорове, но все пак секретарята или председателя моля да ни кажат. Секретарията ми suggerisce di proporre Секретариатът предлага 30 май. Съгласни ли сте? Questo significa che la scadenza degli emendamenti sarebbe il 29. Това означава внасене на измененията до 25 май, така ли? Да, можем през юни да приемем срок. Ще имаме повече време по този начин. Добре, какво казва секретарията? 15 юни. Съгласни ли сте? Добре. Трябва да ви припомня, че следващото заседание е вторник 29 май от 15 до 18.30 в Брюксел, след което на 30 май от 9 до 12.30 отново в Брюксел. Това е. Закривам заседанието. Благодаря на всички, които имаха търпението да стоят до края.